Okay, we start our afternoon. И така откривам след обедната ни сесия с назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране. Казвам, добре дошъл на Педро Мачало, предложен от Европейската комисия за член на ЕСП. Е, провеждаме това изслушване съгласно член 56 от съответния регламент което, който гласи, че съветът приема решение за, решение за приложение за назначаване на председателя, заместник председателя и членовете на ЕСП. Е, и ето как ще действаме. За 5 минути ще дадем думата на господин Мачадо. След това 4 минути ще имаме възможност за въпроси и е, след това ще дадем възможност за допълнителни е, въпроси в рамките на същия период от време. Всяка политическа група ще има възможност да зададе един въпрос. Ако времето позволи, ще получим, ще предоставим по две минути за спонтанни въпроси. Така че аз ще, накрая ще дам две минути на господин Мачадо за заключително изказване. Сега давам думата на господин Мачадо. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо председател, драги членове. За мен е чест и отговорност да участвам в днешното изслушване като член на СП Изслушването пред Европейския парламент е края гален камък на Европейския съюз, което придава демократична легитимност на ам, моето назначение. Накратко ще кажа няколко думи за себе си и мотивацията си да за кандидатствам за тази позиция различните механизми, включително единия механизъм за преструктуриране от, са част от общо е, европейската е, програма, е, която по никакъв начин не трябва да влияе на другите действия. Така се при, постига прилагане на европейския режим съгласно директивата и механизм и регламента за механизма за преструктуриране на банките. За от много кратък период бяха постигнали сериозни успехи и това даде голяма възможност за постигане на успехи и вземане на адекватни решения. Но преструктурирането е част от цяла определена рамка, така че трябва да очертаем основните предизвикателства пред нас. Първо, работим в съответна среда, засегнати се сериозни банкови групи, но платежоспособността на банките е изключително важна дисбалансите в областта на банките. Видим ли липсва общ режим, така че прилагайки на, на трябва да се прилага общ принцип. Минимална хармонизация по отношение на платежоспособността, а не по отношение ликвидация на банката. Банките е изключително важна. Второ, програмите за гарантиране на депозитите са много продължават да представлява препани камък за някои банки. Така че трябва да се постигнат по-сериозни общи решения. На трето място ликвидността при преструктурирането е изключително важна. Така можем да постигнем резултата. Изключително важно е как преструктурираме, за да може да се осъществи приемственост на основни действия с оглед и на потребителите. Необходими са капиталови буфери, както и съответни обезпечения обезпечения. Гаранциите в това отношение може да доведе е, до сериозни затруднения. Инструмента за преструктуриране е важна част от схемата и програмата за преструктуриране. На четвърто място банковия пакет в рамките на МФР е важен въпрос във връзка с ресурсите. ресурсите. Много важно е да обърнем внимание, особено на групите банки, които имат сериозни затруднения и дългове. Това трябва да върви ръка за ръка, заедно с търсенето на възможности за преструктуриране. На, на следващо място гаранции към трети страни, кредитни писма, кредитиви и други важни моменти са изключително важни. Всичко това се има отражение върху преструктурирането тъй като не винаги се признават и от, отразяват в балансите на банките. До сега е имало такива случаи, които могат да се отразят на банковия капитал. И най-сетне трябва да се получим от досегашния опит и от съдебната практика. Европейската рамка съществува не само на хартия, но е жив организъм, който е свързан и с начина на взаимодействие между Единния съвет и националните органи изхождайки от професионалния си опит, смятам, че имам необходимите качества за заемане на тази пост, а работил съм и на национално и на европейско ниво. Работил съм в различни, по различни задачи с ценни проекти в различен контекст и среда. Специално след като се станах член на ЕЦБ, съм работил и в областта на паричния съюз, е, по, по на финансовия за надзор и преструктурирането. Преструктурирането е било тема в моята работа през последните 10 години. Работил съм е, в, при, в Португалия, една от рамките, което бе след първите приети в е, е Европа. Имах възможност да приложа на практика тези правила, когато е, ставаше дума за преструктуриране на значимата банка Дешпирито Санто. Освен това съм участвал в е, работата на е, по, по структурирането на една от големите банки в Андора във връзка с м, изпиране на пари, както и в други случаи на задачи по преструктуриране на Банко де Шпирито Санто. Всичко в рамките на европейския режим. Преструктурирането заема важна част от моята задача. Много са предизвикателствата, които съм преодолявал в тази област като съм работил непрестранно в различни области, включително и по въпросите на преструктуриране на отделни банки. Всичко това би, не би било е, добър, не би постигнало добър резултат, ако не се опира на солидна правна рамка. Е, До сегашната ми кариера ми даде възможност да работя в мултикултурна и мултидисциплинарна среда, което е един непрестанен процес на обучение. Мисля, че това, което съм натрупал като опит до сега и в частния сектор, и в Министерство на финансите, и в ЕЦБ, ми дава достатъчно опит. За мен ще бъде чест да работя за единия съвет за преструктуриране в рамките на европейския проект. Благодаря за вниманието. благодаря. Първия въпрос Маркус Фербер от НП. Благодаря, господин Мачадо. Добре дошли едно от големите предизвикателства при преструктурирането. О, разбирате ме на немски, много се радвам. Е коректното оценка на активите, особено когато става дума за неликвидни активи. Е, това е много важно и когато е, има определени критерии, които трудно могат да се е, оценят. В Испанската банко Популар имаше сериозни проблеми, имаше и възражения. Какви поуки извличате вие за работата на Единния съвет за преструктуриране? Рамката за оценяване е изключително важна, за да има добра схема за преструктуриране и за да може да има преструктуриране през така наречения уикенд за преструктуриране, е нужно методологията за оценка да бъде добра. Тази методология трябва да почива върху много здрави критерии, обективни критерии – които са свързани с оценка на прудентни, пруденциалните корекции на реалната стойност, т.е. тази стойност, която е нещо като пазарната стойност, което е равно на оценка. Говорим за банки, които трябва да бъдат преструктурирани постоянно. Що се отнася до оценката, това, което трябва да се направи, и работата продължава в тази посока, е да имаме такава рамка за добра оценка в началото, когато подготвяме самата оценка и когато банката отвори вратите си или поднови дейността си, независимо от това какъв инструмент е използван за преструктуриране, да има поемане на всички загуби, т.е. средствата, които са нужни за покриване на загубите, да са надлежните, но и да има рекапитализация. Или сумата за рекапитализация да е там, за да продължи тя да работи добре. Това е основното, когато говорим за истинската оценка. какво можем да почерпим от моя опит, при, от моя опит с банката, чието преструктуриране участвах. Започнахме с баланса на банката преди преструктурирането. Не винаги е линейно всичко това за да направим корекциите на активите. По време на този уикенд, когато подготвяш оценката, може би не успяваш да се направи такава корекция, която да отразява не само сумата, която е нужна за поемането на загубите и след това е нужна и за рекапитализацията. За това, за да коригираме това, и такъв беше случая с банката, която преструктурирах аз, трябва да продължим с мониторинга на поведението и стойността на тези активи, когато в началото, преди преструктурирането и по време на този уикенд на преструктурирането. Имаме един добър подход е, добър е подхода, когато оценката през уикенда отговаря на следващата. Но трябва да сме готови да продължим с корекциите, но в един момент тази оценка трябва и да приключи, за да има сигурност на пазара. В този смисъл, след няколко седмици, успяхме най-накрая да приключим баланса на банката и да направим пруденциални корекции, така щото банката да продължи да печели доверието на пазара. Това няма нищо общо с един от случаите, които вие най-вероятно можете да посочите малко по-късно. Банко Популар нещата там са различни. Там идеята беше да няма кредитор, който да е в неблагоприятна позиция и да бъдат е, справедливо третирани те. Там имахме неплатежоспособност, там се сравнява позицията на кредиторите визави ликвидация и преструктуриране – подчинения дълг няма как да бъде третиран справед... по-справедливо, отколкото при ликвидация. Дали това е истина обаче и за онези, които имат дълг от първо ниво? Педро Силва Перейра от социалистите. Senhora президент, доктор Педро Машаде, е много bem-vindo a парламент Parlamento Добре е дошъл в Европейския парламент. Вие имате впечатляващ опит и CV в регламентирането и надзора на финансовата система не само в Португалия, а в Европа като цяло. Вие сте юрист, за това ми се струва, че имате необходимата квалификация, за да кандидатствате за този пост. Въпреки това, бих искал да разбера как бихте оценили решенията, взети с преструктурирането на банките в Европа дали правилата са наред, дали трябва да бъдат подобрени. Освен това, като се опрете и на опита на Португалия, например банка Espirito Санто, там имаше решение, което беше травмиращо за страната. Така че въпросът ми е следният. Какви полуки можем да извлечем от грешките и трудностите, които бяха констатирани по време на процедурата? Каква нормативна рамка ни е необходима, за, да, за тези преструктурирания, за да се отговори на необходимостта за стабилизиране на банковата система? Благодаря ви за този въпрос. Нека да започна с това в каква посока да се тръгне и след това по-широката картина ще очертая. Смятам, че ключовото при преструктурирането на банка е да се запази гъвкавост гъвкавостта, гъвкавостта на плана за преструктуриране. Положението може да е такова, че да не съвпада с това, което да сте описали в плана за преструктуриране. Т.е. този план трябва да бъде гъвкав. И имаше наскорошни случаи, които показват, че не винаги се прави това, което е планирано, защото конкретните причини при конкретната банка определят друг път. Интересното тук е, че в рамките на това планиране е нужно да имаш точна идея за задълженията. задълженията извинете. Това е изключително важно за успеха на преструктурирането. Ако не можем като орган по преструктурирането да разполагаме с конкретните данни по задълженията, то тогава е много трудно да се направи преструктуриране което да почива на средства на кредиторите, бел-ин. Но случая, в който аз участвах, показва, че е много важно да се види до каква степен задълженията на банката, задълженията на трети страни, т.е. не задълженията на самата банка, а на трети страни, са били дадени на инвеститори на дребно, тъй като те могат да са пречка към преструктурирането на банката. Защо? На първо място, защото инвеститорите на дребно са вносители. Тоест, ако ще отписваш кредита на такъв инвеститор, то тогава това ще задейства съответно поведение от другите вносители, които веднага ще изтеглят своите депозити. След това съдебни дела. Съдебните дела се трупат при дребните инвеститорите на дребно. Това също е много важно, за да се засили позицията на банката на пазара. Поради тази причина много трябва да се внимава за това къде ще се поставят МРЕЛ до каква степен а, те ще бъдат при дребните инвеститори или не. И в такъв смисъл прага трябва да е много по-висок за онези, които имат достъп за закупуване на тези активи. Сега по-общо. Имаме основен проблем, свързан с преструктурирането, което отговаря на разминаване между единната рамка за преструктуриране и многообразието на законодателството за неплатежоспособност в отделните държави членки. В много случаи този нашия план може да не отговаря на исканията и тогава трябва да се ликвидира банката на национално ниво. Но опитът показва, че това не винаги е така. Националното законодателство за неплатежоспособност може да даде възможност да няма ликвидация, независимо, че е обявена банката за фалирала. Това може да попречи на ефикасността на тази рамка и особено на нито един кредитор да се окаже в несправедлива позиция. като такъв този принцип може да повлияе на другите. От Луис Гарикано. Благодаря. Искам да говоря по последния въпрос, който повдигате за преструктурирането. Според вас, преструктурирането за всички ли е или е само за малцина? Така е написана директивата, така се тълкува и Като че ли преструктурирането е замислено като позиция, която се използва във всички случаи. Има органи, които използват е, обществени средства или не, искат да бъдат спасени от държавата, бейлаут, но когато се стигне до тях, те не искат такова нещо в тяхната страна. Тоест, дали това, това преструктуриране да е за повечето банки, дали е важно какво задейства преструктурирането, трябва ли да го хармонизираме или пък нещата да бъдат по-стрикни, да кажем, всяка банка по надзор, по единия механизъм за надзор, или пък да я реформираме рамката или сте удовлетворен? И смятате, че е окей. Okay. Или пък да няма. Преструктуриране като основен резултат на случаите, които имахме наскоро. Основен е този въпрос на режима като такъв. Предпочитам да го гледаме количествено за много, за малко. Тази рамка за преструктуриране е свързана с ликвидацията като опция, към която се прибягва винаги. И ако целите, които са в тази рамка, не се постигат посредством неплатежоспособност, то тогава може да се премине през преструктуриране, за да се запазят целите на финансова стабилност, продължаване на функциите, защита на вносителите и така нататък. Това, което трябва да се направи всъщност е да разберем до каква степен една банка, която най-вероятно ще трябва да бъде ликвидирана или ще фалира, отговаря теста за защита на обществения интерес такъв смисъл е, трябва да е ясно какви основни функции изпълнява тази банка на пазара в съответната държава членка и дали това ще запази финансовата стабилност, ако фалира. за мен това е основният въпрос. Може повечето от банките хипотетично банки да не изпълняват този критерий. Тогава въпросът е до каква степен ликвидацията по националното законодателство е ефикасно извършена. И там трябва да се съсредоточим. Може да се окаже, че има такова многообразие на национално законодателство за фалит, и то по-специално не, що се отнася до това какво го задейства, а и иерархията на кредиторите. Има някои системи, в които съдят действа, други са чисто административни. И така можем да разберем дали всъщност трябва да се тръгне по определен път на хармонизация, по естеството на ликвидацията, така щото да изпълним пътя на административното ликвидация ликвидация. Дали това е реалистично? Ако не е реалистично, то тогава, както защитавам аз в първоначалното си изявление, трябва да се опитаме да имаме хармонизация на ниво за действащи механизми. Това е много важно, за да се запази принципа на справедливото третиране на кредиторите – така ликвидацията става по-ефикасна посредством един режим, където DGS предлагат альтернативни мерки. А имате как... проблема на средната класа, който ще остане в Европа. И в този смисъл използването на тези DGS е от интерес един от най-добрите пътища за банки в ликвидация, за да може те да излязат от пазара по един така последователен път, посредством прехвърляне на активи или път да бъдат подкрепени по този си път от DGS. Господин Ротасон от Зелените. Благодаря. Три кратки въпроса. Първо, за оценката на обществения интерес. Смятате ли, че е добре записан в законодателството този принцип, защото преди беше много широко определението, тълкуваше се, водеше до различни решения. Смятате ли, че трябва да има по-ограничителен правен подход за тълкованието на този, тази идея? Втори ми въпрос е свързан с плана на преструктурирането. И в миналото, като че ли тези планове се развиват много бавно. Какви идеи имате този процес да бъде по-цялостен и бързо завършен? Какво се случва при преструктурирането, когато имаме неправомерни продажби и оттам задлъжнялости. Какъв механизъм може да имаме, за да се компенсират такива ситуации? Що се отнася до обществения интерес и оценката на този? не е ясна тази идея и когато няма яснота около определена концепция, то тогава трудно тя става конкретна или пък по неконкретен начин се прави. Или не го казвам в смисъл зла на физиката. Това, което трябва да разберем е до каква степен може да има оценка на обществения интерес е едно преструктуриране, което в същото време не отговаря изцяло на оценката на обществения интерес, което се прави, да речем, за държавното подпомагане или субсидиране. И тук бих предпочел тази оценка първо да се направи. Смятаме ли, че обществената оценка не отговаря и ще доведе до рамката за управление на кризи. Може би от тук бих почнал. И на базата на тези сравнения между тези две идеи се опитам да разбера или се опитваме да разберем дали не излиза на преден план обществения интерес има възможност да бъдем още по-стриктни, чисто правно погледнато, в защитата на обществения интерес. Трябва да се следва тази методология. Тя, според мен, е по-ефективна, ефикасна и смислена, имайки предвид опита, който имахме. Сега плановете за преструктуриране не мисля, че нещата вървят бавно при тях. Имаше различни цикли на преструктуриране от самото начало а, на нашия съвет. Банките, които са в рамките на единия съвет за преструктуриране, всички имат планове. Но тук важното е цикла на планиране, който започва тази година, който ще бъде едногодишно планиране, едногодишен цикъл. А, той ще отрази основните промени, що се отнася до минималните изисквания за собствени средства и задължения. Така че не мисля, че се бавим. Ако мислите по-общо на национално ниво за онези банки, които са в национално а, законодателство, органите за национално преструктуриране, имайки предвид многообразието на банковите групи в Европа, все пак мисля, че напредъкът е значителен. Много различни банкови структури имаме и понякога плановете трудно се изпълняват. Имаме линейни банкови групи, имаме нещо като кооперации, имаме банки, които почиват върху усъвместяване и тогава е нужно повече време за преструктурирането. Не всички органи за преструктуриране на национално ниво имат достатъчни ресурси. Тоест не мисля, че сме бавни. Мисля, че този цикъл ще бъде много важен. Цикълът, който сега започва от април нататък. Що се отнася за неправомерните продажби? Всеки дължник, който е бил обект на неправомерни продажби, трябва да бъде компенсиран. Аз това бих казал. И мисля, че опитът, португалски опит показва, че това е основно, за да може банката да запази своите клонове. Хосе Гузма от Гуе. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на процеса на преструктуриране и също на нормативните актове, които ръководят този процес. Както комисията, така и различните регулаторни органи считат всяко преструктуриране е само за себе си, което според мен е проблематично като се има предвид какво се е случило в някои конкретни ситуации на преструктуриране на банки, както комисията, така и регулаторните органи се намесват за едни и същи случаи по различен начин. Например, в Португалия имаше намеса, която според мен беше прекомерна от страна на Европейската комисия, не от страна на регулаторния орган. Затова това, което искам да разбера, е какво е мнението ви за това как може да се сложи а, край а, на произволните решения при подобни случаи. Защото, когато става дума за средства, те идват а, от дънакоплаците в Европейския съюз. Регулаторните органи, Европейската комисия имат силно влияние върху проектите за преструктуриране на балките, но тези, които плащат сметката, са дънакоплаците, които нямат думата. И вторият ми въпрос се отнася до финансовото интегриране в Европейския съюз. Както парламента, така и комисията, така и ЕЦБ изразиха безпокойство относно фрагментирането на Европейската банкова система. Как можем да се борим срещу тази фрагментация? Освен това, тази фрагментация също допринесе да не се получи концентриране на финансови средства и да няма прекомерно много чуждестранни банки, опериращи на територията на Европейския съюз. Би ли било добре финансовата интеграция да не допуска, че банки, които да създадат повече рискове за системата? За отговора. Благодаря ви за тези въпроси. Относно Първия ви въпрос. Аз преди малко казах, ние трябва да запазим гъвкавостта, когато говорим за преструктуриране. Аз ще ви дам два примера, при която с едно и също преструктуриране а, успяхме да постигнем различни цели. В случая с БЕШ, това, което трябваше да направим, да използваме мостови а, заем. Имате купувача и той може да поеме голяма част от фалиралата банка, за да се запази финансовата стабилност и да се защитят вложителите. Се използва мостова банка. Повечето от средствата, както пасиви, така и активи, се преместват, защото ние искахме да има експозиране на експозиция на по-широката група, която е част от банката. Това беше важен инструмент. Друг случай, който не е за Европейския съюз, но все пак е важен, тъй като има отражение върху други случаи в Европейския съюз. С андорските власти бяха нещата по-различни. Читаше се, че една банка създава проблеми, свързани с прането на пари. Ние създадохме мостова банка. Защо? Защото трябваше да разгледаме много детайлно всеки депозит в банката и да видим дали те да бъдат прияти или не. Ние използваме в случая един и същ инструмент, но за постигането на различни цели, които обаче в крайна сметка се свеждат до това да се запази банковата система и да се защитят вложителите. Това може да изглежда произволно. Все пак трябва да се запази възможността да се действа по осмотрение. но на базата на сериозни основания. Вие трябва да кажете ясно защо прилагате определена схема за преструктуриране. В повечето случаи трябва да видите дали това, което преследвате като цел, съответства на методите за преструктуриране, които сте възприели. Струва ми се, че не можем да говорим обаче за произвол, а по-скоро за запазване на правото на осмотрение, което обаче трябва да бъде подплатено с аргументи и разбира се да подлежи на контрол. Запазването на гъвкавостта за мен е изключително важен въпрос, когато се прилагат схеми за преструктуриране в една фалираща банка, ако искаме да се запази финансовата стабилност и депозитите на трети страни. Относно финансовата интеграция. Проблемът ни днес реално се състои в това, че пазарът е фрагментиран. Финансовия пазар в Европа, особено след кризата, е фрагментиран. Подобен пазар винаги е лоша новина за разпределението на капитали. Разпределението на капитали води до блоктиране на капитал и на ликвидност, които иначе биха могли да бъдат в услуга на реалната економика. Аз виждам нещата по по-различен начин. Аз не считам, че чрез консолидиране непременно ще бъдат създадени прекалено големи банки. Мисля, че това, което е необходимо е да се справим с свръхкапацитета, който е на лице в системата. Но това трябва да води до ползи за потребителите, за вложителите. Това е целта на финансовата интеграция. Аз не гледам нещата от гледна точка на потребителите, на вложителите, на онези, които имат спестовни влогове. Благодаря ви много. С този последен въпрос ние приключихме изслушването на Педро Мачадо, на когато искам да благодаря. Извинете. Да, тъй като малко закъсняваме, исках да ви попитам дали имате някакви допълнителни неща. Не. Беше за мен удоволствие да се явя днес пред вашата комисия. Извинете. Да, имаме няколко изслушвания, едно след друго днес. Една минута, след което ще пристъпим към следващото изслушване. Okay. We can move to the next Можем да преминем към следващото изслушване за назначаване на член на Единия съвет за преструктуриране. Приветствам Хисус Сурина. Той е кандидат за член на Единия съвет за преструктуриране, предложен от Европейската комисия. Изслушването ни е в съответствие с член 56 от регламента е СП който посочва, че съветът приема решение за назначаването на председателя, заместни председатели и четирите пълноправни членове на ЕСП. Каква ще бъде процедурата? Първо ще изслушаме встъпително изказване от Хисус Саурина за 5 минути, последвано от слотове от 4 минути за въпрос и отговор за всяка политическа група. Всяка политическа група ще разполага с един слот. Ако остане време, ще има допълнителни слотове от по две минути. Времето ще бъде разпределено спогласно тежестта на политическите групи. Сега искам а, също... А всъщност а, накрая ще помоля също господин Саурина да направи заключително изказване в рамките на максимум две минути. Господин Саурина има думата. Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е чест, че съм днес тук пред вашата комисия, която играе ключова роля за финансовата стабилност в Европа. Тази комисия е важна за създаването на Банковия съюз и особено на съвета за преструктуриране. Сега потребителите са много по-добре защитени от евентуални проблеми в банковия сектор. Единият съвет за преструктуриране постигна значителен напредък в преструктурирането на банките. Също има добра репутация. Има планове за преструктуриране за важните институции в цяла Европа. Освен това, реши първият случай е една банка, важна за банковата система от Португалия, беше преструктурирана. Опитът е много впечатляващ. Целта на съвета е да се престокорят банките, без да се засяга а, значително економиката и финансовия сектор, както и финансите на държавите членки. Планирането за преструктурирането и вземането на решения е важно за финансовата стабилност в Европа, както и за защита на обществения интерес. Там. Цялата ми професионална кариера е в публичния сектор, посветена за постигането на тази цел. Какъв ще бъде моя принос в Единия съвет за преструктуриране? Аз имам нужното образование, аз имам пет годишно университетско образование по економика, плюс магистърска програма. Освен това имам професионален опит повече от 25 години като економист в Централната банка на Испания в областта на преструктурирането, финансовото регулиране, банковия надзор и финансовата стабилност. Започнах професионалната си кариера като надзорник в банковата сфера. След това участвах в отдела по финансова стабилност, където се разглеждат и въпроси свързани с преструктурирането на банките. Аз съм член на изпълнителния съвет на съвета на Централната банка. Отговарям за плановете за преструктуриране в Испания. Освен това, имам опит последните две години Отговарям за 220 души в различни отдели, като обръщам внимание и на баланса между половете. Освен това, опитът ми в управителния съвет, както международно, така и на национален план, е целен. През последните 15 години представлявам Централната банка на Испания на различни форуми. Освен това съм наблюдател в е СРБ, също и съм член на Базелския комитет. Имам членство и в други организации. И още три неща за професионалната ми кариела. Отговарях за изготвянето и успешното прилагане на динамичните процедури в Испания, след което това беше отразено и в от комитет и другаде. Аз винаги съм бил също и независим. Публикувал съм около 25 статии в различни официални издания в страната ми извън нея. Освен това работя по въпросите за превентивното преструктуриране в Испания. Зная, че ЕСП е изправено пред проблеми, свързани с режимите за несъстоятелност, също режими за малки и средни банки, установяването на тесни контакти с различни заинтересовани страни, като Европейският парламент е един от най-важните сред тях. След дългия опит, който имам в областта на банковата стабилност, банковото регулиране и преструктуриране, аз съм готов да допринеса за всички тези важни задачи на европейско ниво. Нещо, за което винаги съм мечтал. Ако бъде избран за тази позиция, ще вложа моите усилия и решимост, за да се справим с горе посочените предизвикателства. Готова съм да работя заедно с вас за да се укрепи финансовата стабилност в Европа, която е нашият общ дом. Благодаря ви. Сега първият въпрос от Маркус Фебер от НП. Благодаря много, господин Саурина. Добре дошли пред нас от създаването на Банковия съюз. Има няколко банки в затруднение и това постави въпроса как да поступим спрямо тези банки, респективно дали режима на преструктуриране трябва да влезе в сила конкретната задача понякога бе изпълнена непоследователно и се оказва, че подхода към някои от тези случаи а, не съответства на духа на идеята за преструктуриране. Въпросът е какви полуки да извлечем от тези случаи и какво може да се подобри в институционален и законодателен план. Much, uh, your... Uh, Благодаря ви за въпроса. А, според мен трябва да направим разграничение между това какво е направил Единия съвет за преструктуриране по различните конкретни случаи и евентуалните нови случаи. За СБ, СП да вземе решение за преструктуриране или ликвидиране, трябва да прецени дали става дума за фалирала банка и банка, която има вероятност да фалира. Има пет случая. Един от тези случаи беше Банко Популара. Там имаше обществен интерес и беше успешно преструктурирана. Други случаи на преструктуриране на банки с които се е занимавал Единия съвет за преструктуриране, са две латвийски банки, относително малки банки е, и две италиански банки, ако не греша. Е, там е, нямаше обществен интерес, така че нямаше преструктуриране, те нямаха критични функции, които да бъдат защитавани. Затова беше решено, че трябва да се пристъпи към тяхното ликвидиране като една удачна стратегия. Има полуки, които могат да бъдат извлечени от успешния случай, че е възможно да се преструктурират банки в Банковия съюз. Има също и полуки, от а, случаите, които ни бяха случаи на преструктуриране, където нямаше обществен интерес. Какви са тези пулки? Вие може да се окажете пред различни опции за ликвидация, в зависимост от това, за колко страни става дума. Има 19 различни режими за ликвидиране, което изисква внимателно проучване. Може да се стигне до ситуация до увреждане на кредиторите при тези ликвидиране, тъй като третирането им в тези режими за ликвидиране в различните държави са различни. Например, в Латвия е различно при тези две банки, за които споменаха в случая с италианските е, банки беше подходено по друг начин. Вероятно, трябва да помислим тези двойни, какво да се прави с тези двойни системи, когато има общо преструктурирани 19 различни режими за ликвидация. Може би трябва да се обсъди дали се струва да има определена централизация на режимите за ликвидация, за да се хармонизират те. Това не е лесна задача, това е едно от предизвикателствата, но сегашната ситуация не е удовлетворителна. Благодаря много. Хонас Фернандес от Социалисти и Демократи. Благодаря. Мисля, че колегата Маркос постави въпроса за това какво трябва да се измени в рамката за преструктуриране, след като имаше някои случаи на, на банки, при които са използвани различни системи. Всички те са лиални, легални, но са въпрос на осмотрение. В случаите, където се приложи съществуващото регламентиране и то е изцяло, какви полки можем да извлечем от, от тях. Благодаря много за поставения въпрос. Несъмнено могат да се извлекат полуки от преструктурирането на Испанската банко Популар. Първия урок е, че да, можем да преструктурираме банки в Европа, можем да... Е, възможно е да се е, преструктурираме структурират системно релевантни банки с 150 милиарда активи. Просто светкавично. Въпросът в случая е, че не можете да спасите, спестите, да спасите успешно всички активи. Има критични активи, които трябва да бъдат спасени. Тоест, това означава, че следващата седмица банката можеше да отвори врати без да предизвика финансова нестабилност. И което е по-важно, при пълна защита на средствата на данакоплатците. Нито едно евро не бе използвано за тях. Това означава, че променяме парадигмата от бейл out към bail-in. За това и преструктурирането е толкова важно и това е първия извод. Но той не е единствения например, колко втори извод, колко важно е взаимодействието между единия а, а, съвет за преструктуриране, ССМ, механизма и националните компетентни органи. Изключително важно е това взаимодействие между институциите на европейско и национално ниво. Това означава, че компетентните органи трябва да правят така да се кажат каже, сухи тренировки, за да бъдат подготвени и да са в състояние при необходимо да действат, изготвяйки съответни ръководства, насоки и така нататък. Но и банките трябва да се подготвят за преструктуриране. И тук е много важно да разработим така наречените виртуални банкови салони, за да можем да действаме бързо, защото преструктурирането понякога трябва да се изглежда извърши за нула време. Именно за това тези виртуални банкови салони ни дават възможност да извърш... определим всички функции на due diligence и на наблюдение и да симулираме всякакви ситуации. Тази подготвеност на институциите и на банките според мен е много важен момент. И може би още един урок неуредените въпроси, а именно ликвидност, ликвидните средства при преструктурирането. Това е тема, която не е намерила своето разрешение за сега. В случая на Банко Популар имахме крупен купувач, който можеше да се включи, но когато имаме Бел ин когато банката е изразходвала своите обезпечения и от днес за утре банката може да се окаже а, в невъзможност да изплати ликвидните средства. Тук трябва да се търси решение. Тук няма защо да откриваме отново колелото. Централната банка предоставя ликвидните средства със съответни гаранции и такива гаранции може да предложи евентуално и единния фонд за преструктуриране. Това са изводите, които направихме от успешното преструктуриране. Ернесто Уртасун, Зелените. Благодаря, господин Саурина. Два кратки въпроса. Първо, общ... концепцията за оценка на обществения интерес предизвика доста противоречиви тълкувания и противоречиви решения. Смятате ли, че трябва да имаме по-добра законодателна рамка за определене на критериите? Това е първо. Второ, и лицата, които притежават или имат вземания по дългове, по на неизплатими дългове. Как според вас може да се реши и как следва да се търси решение на този въпрос? Отговор. Благодаря за въпросите по отношение на оценката на обществения интерес, ЕСП има нарочна политика, която е разработена, са посветена на оценка на определени функции, доколко те са критични, доколко крият опасности. Може би е прибързано за сега да говорим за по-нататъчни квалификации и други компоненти на оценка на публичния интерес. Мисля, че може би ще ни трябва малко повече време, за да направим окончателен извод от относно необходимостта да очертаем по-ясно и да засилим оценката на обществения интерес. На втория ви въпрос, той е от фундаментално значение за защита на потребителите. Смятам, че и в това отношение а, а, Биарди направи много за защита на основните инвеститори, да речем проверката за допустимост, за дееспособност, за възможност да инвестиране на повече от 10% от своя холдинг в рискови продукти, риск, а, е, е, тук мисля, че следва да се предприемат важни стъпки за защита на специално такива участници в банковите сделки. Но Единният съвет за преструктуриране също може да играе своята роля и да установи способности или неспособности, установявайки дали определени изисквания са изпълнени. Дали проверката за дееспособност, способност за извършване на съответни действия са изпълнени. И накрая нуждаем се от промяна на културата на работа в банко, банките понякога а, трябва да въведем ограничения за определени продажби, защото това е в ущърп на доброто име на банките, като поставя, излага на риск и дееспособността на банките и техния капитал. Председателката. Изчерпахме списъка на записалите се оратори. Така че, ако желаете, имате две минути за заключителни коментари. Благодаря много. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа евродепутате, позволете да завърша с благодарност за отделеното време и внимание и за интересните ви въпроси. За мен бе чест да застана пред вашата комисия, която е сред основателите и създателите на Банковия съюз мисля, че с оглед организиране на стабилността на банките, всички изисквания, включително и преструктурирането, трябва да бъдат изпълнени. Мога да ви уверя, че съм готов да се посветя на важната задача на Единния съвет за преструктуриране, изхождайки от своите знания и опит, с готовност да натрупам нов опит в съответствие с развитието. Можете да разчитате на цялостната, всецялата ми отдаденост и безпристрастност в моята работа и в моята готовност да работя за по-добро преструктуриране и финансова стабилност в Европа. Благодаря ви, председателката. Благодаря ви, благодарим на нашия гост. Давам кратка техническа пауза преди да посрещнем следващия гост.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 linking, linked with each other. So they needed a new uh, Okay. Така, тук ли сме всички? Мисля, че мисля, че можем да пристъпим към Следващото, трето изслушване но за следобеда назначавам заместник-председател на ЕСП. Приветствам Ян де Карпентие, предложен от Европейската комисия за този пост е, е това изслушване е съгласно член 56 от регламента СРМ за назначаване на председател, зампредседател и четиримата пълноправни членове на СП е съгласно предложение на комисията. И ето как ще процедураме. Процедираме 5 минути встъпителни, встъпително изказване на господин Дакарпентие, 4 минути въпроси и отговори, с възможност, ако времето позволява, допълнителни въпроси. Всяка политическа глупа ще има възможност да направи изказване и спонтанни изказвания, ако времето позволява. Също, ако времето позволява, господин Карпентие ще има възможност за двеминутно заключително изказване. И така, господин Де Карпентие, имате думата за всъпително изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, благодаря за поканата. За мен е чест да застана днес пред вас като говорим за преструктуриране на банките в Европа, означава да говорим за интересите на всички европейски граждани, защото при необходимост преструктурирането е в основата на стабилността и просперитета на Европа днес и за следващите поколения. А когато децата ме питат какво работя, аз се затруднявам в първия момент да отговоря, защото е, трябва да ги подготвя подготвя за трудностите на всекидневието, но като се замисля, се замислям за трудностите на финансовата криза, например срива на е, исландските банки през 2008 година и други подобни затруднения. Пътувах до Рейкевик и от летището до е, центъра на Рейкевик е, научих от е, шофьора на таксито, че е загубил всичко. Е, той ми сподели, че не става дума само за финансов е, колапс, става дума и за разпадане на неговия всекидневен живот, неговата общност. Създаването на механизма за преструктуриране бе изключително важна стъпка към финансова стабилност в Европа. През последните 4 години, през които работих в тази област, решихме много въпроси, но се сблъскахме и с много предизвикателства. Това е трудно, бурно пътешествие. Това налага тясно сътрудничество с банковата система, с националните органи за преструктуриране и особено с вас парламента. Ролята на СП трябва да бъде баланс е, и да бъде е, балансиран е, с от добра отчетност и прозрачност. Постигнахме много трудни условия. Моето намерение е да продължа да работя в настоящата си функция за подобряване съвета на преструктуриране, но съм готов да поема и допълнителни отговорности и задачи като заместник-председател. Аз имам богат опит в управление на кризи, управление на финансови институции, преструктуриране, Смятам, че мога да бъда полезен за следващите 4 години като ще държа особено на комуникациите и прозрачността, за да разширим възможностите на СП в настоящия момент. Благодаря за вниманието. From... Uh, Преминаваме към въпросите. Маркус Фербер. Благодаря, госпожо председател, господин Декарпентие. Добре дошли пред нас. Ако не възразявате, ще говоря на немски. През ноември миналата година Съвет, съюзът да, извинявайте, съдът на Европейския съюз е, се произнесе по три глоби, наложени на три банки през 2016 година. Вие сте запознат с всички механизми, всички елементи на механизма за преструктуриране, включително и носите отговорност за това. Вие имате и пряка отговорност за фонда за преструктуриране. Както виждаме, малките грешки могат да доведат до сериозни пре затруднения. Бихте ли ни обяснили какво се случи тогава и можем ли и в бъдеще да очакваме подобни съдебни решения по подобни казуси? Това е много важен въпрос и това решение на съда също е много важно. Става дума за три банки, екс-анте. Процедури там имаше процедурни проблеми. Нека да ви кажа. На аз отговарях за защита на позицията на Единия съвет за преструктурирането. През 2016 година фокусът беше върху това изчисленията да са точни. Много е сложна системата, която е създадена. Тя изисква много тълкование от правната служба. Фокусът е върху това калкулирането да бъде точно и същото време процедурата приключи в съда, но пък не се движеха както трябва нещата. Затова бяха анулирани тези три решения от страна на съда. Това означава, че съвета трябва да вземе решение за тези банки, нови, за да възобнови правното основание и за да може фондовете да останат там, където са, в СРФ или Фонда за преструктуриране. Ам... Сега, като гледам назад, щеше да е добре наистина да не се допуснат такива процедурни неточности, но тогава се бяхме фокусирали върху изчисленията и от правна гледна точка въобще не подозирахме, че има някакъв проблем. Чисто процедурната страна доведе до анулирането при тези банки и трябва да се вземе ново решение, за да останат фондовете каквито са. You want to follow up? Yeah, yeah. as I still have some time. Yes. Das heißt, uh, in, in der äh, Aufbereitung dessen, was äh, das Gericht äh, в подготовката казахте, че може да се избегнат тези причини и може да се разрастват нещата и фонда особено. Това ли казвате? Да те могат да бъдат избегнати, за да няма процедурни грешки. Може би не бях достатъчно ясен. Причината за анулирането на тези решения за три банки, малки суми са те, отново пак казвам, процедурни причини. Сега има възможност съвета да върне, извинете, единия съвет за преструктуриране, да върне единната правна база или основа, така че няма причина да се смята, че банките няма да платят тези суми за 16-та и това няма да окаже въздействие върху размера на фонда. Thank you very much. Now the second question. Много благодаря. Хуан Фернандес от социалистите. Благодаря. През последните години вие сте работили в тази институция в единия съвет за преструктуриране. Какво е мнението ви за преструктурирането на Банко Популар? Особено по някои проблеми, свързани с прозрачността след взетото решение и трудностите да се запознаем с допълнителните доклади, които обясняват преструктурирането. Имаше проблеми с прозрачността това опира също и до правни проблеми, тъй като вие сте работили в правната служба на Единия съвет за преструктуриране. Искам да ви задам точно този конкретен въпрос за случая с Банко Популар. Благодаря ви. След решението за Банко Популяр имаше голямо искане, нарастване на искането за достъп до документи от засегнати лица и други. Тогава съвсем надлежно направихме оценка и се предостави известно ниво на прозрачност. Но след това, това ниво на прозрачност се бяха подадени апелативни жалби за по-голяма прозрачност няколко месеца след вземането на решение за преструктуриране се предостави допълнителна информация. Мисля, че при първото решение ние направихме достатъчна оценка на правното основание, на различните интереси. И става дума и за финансовата стабилност, други интереси, които трябва да бъдат претеглени. Така че този подход може да бъде защитен, но нашия подход бе обект на обжалване. Консервативен бе подхода ни, но можем да го защитим и решението на нашия съвет, който приема апелативните жалби, излезе с съответни изисквания. Те се следват сега и в други случаи. Така изглеждат нещата. Сега, гледайки назад, трябваше ли да сме по-прозрачни от самото начало? Мисля, че е трудно да се каже сега, след като нещата са преминали. Това беше първия случай за преструктуриране. Трябва наистина да балансираме всички интересни, много балансиран да е подхода ни. И оценката на апелативния борт беше по-различна. Те казаха, нужна е по-голяма прозрачност. Okay. Uh, now, <clears throat> Luis Garicano from Renew. Luis Garicano от Renew. Sorry meneer, ik heb het uh, gemist. Ik was uh, <laughs> met de president van uh, Venezuela, Guaido. En, uh, sorry. Um, I will, uh... Не, че закъснях, но президента на Венецуела беше тук и трябваше да се видя с него. Сега, за нужното ниво на намеса от страна на съвета за преструктуриране – Искам да попитам, добре ли е, че този съвет има такава а, пруденциална роля и решава, че много от последните а, фалити не се запазва и обществения интерес. Може ли да се разшири по правен път ролята на този съвет? И също така, нека го кажа по-ясно, да се принуди този съвет да действа. В този смисъл трябва ли е, да направим така, че те трябва да се намесат, т.е. вие трябва да се намесите. И преструктурирането да бъде общата позиция, към която се прибягва. Същото се отнася и до директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Вие ще ми кажете, а, добре, трябва да се хармонизират процедурите за ликвидация. Ама не съм съгласен. Хармонизирането на процедурите за ликвидация няма да се случи, докато поне ние сме тук. Така че, може би, може да ни обясните как единия съвет ще управлява този сложен процес, за да има равни условия и за да се преодолее заразяването от банки към държавна хазна. Ако банките трябва да спасяват, извинете, държавите да спасяват а, големите банки, то тогава ще се върнем 2012 отново. Благодаря. Very... Благодаря. Интересна е тази тема. Ще се опитам да отговоря на всичките ви въпроси погледнем решенията на единия съвет за преструктуриране, първото решение бе взето когато резултата беше няма публичен интерес, няма нужда да бъде преструктурирана банката, затова премина към националното законодателство за неплатежоспособност. Мисля, че това е резултата от настоящата рамка, която дава ясна, ясен прак и казва националните процедури са тези, към които се прибягва и само когато има заплаха за обществения интерес, има нужда от преструктуриране. Дали да се разшири е, приложното поле на единния съвет, трудно ми е аз да отговоря може би трябва да се поясни какво означава обществения интерес или да се заложат други прагове, за да бъде по-очевидно, когато определени банки трябва да бъдат преструктурирани или не. Но това лесно се казва, но по-трудно се постига. Нужен е равномерен подход. Всичко зависи от това какви проблеми може да има пред нас. Дали съвета ще трябва отново да преструктурира банка или пък ще има друг случай за държава, която е неплатежоспособна. След това ролята на съвета трябва ли да се разшири, трудно ми е да отговоря. Трябва да се промени онази страна от рамката, която се занимава с обществения интерес. Много лесно ще се стигне до преструктуриране, ако прага падне по-нисък и ще има повече участие на съвета тогава и няма да се разчита толкова на националните режими за ликвидиране на банките. Трудно е. Това е в ръцете на законодателите. Банката в... Извинете, рамката в момента е доста балансирана. Има и отрицателни решения, които не са минали през преструктуриране, а са отишли в ръцете на националните законодателства. Що се отнася до хармонизация на режимите е, за неплатежоспособност, е, съм по-голям оптимист вас, но вие имате по-голяма яснота пък от мен. Аз продължавам да гледам с оптимизъм, че може да имаме положителни резултати и да има хармонизация на националните режими и дори административен режим за банките на ниво Европейски съюз. Very much. And now Ernest от Зелените. Това uh, uh, uh, конкретни въпроса. Като заместник председател, вие ще отговаряте за един фонд за преструктуриране. Искам да ви попитам за решенията на съда, които анулираха три вноски ексанте през 16-та година. Какви полуки извлякахме от това решение на съда? И втория ми въпрос е свързан с Банко Популар. През декември тази година имаше решение за това дали да се компенсират а, акционерите на Банко Популяр. Всъщност то не бе взето, бе отложено за пореден път, тъй като през 17-та година бе структурирането. Сега сме 2020 година и все още няма решение. Два пъти вече се отлага, ако не бъркам. Какви са причините? Защото това ще бъде сред вашите отговорности, ако не бъркам. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до решенията на съда, вече обясних, съдът анулира решението е, за три банки. Нужно е ново решение, което имаше процедурни проблеми. Ние знаем значимостта на това да се вземат надлежно решенията – след това секретарията бе достатъчно доразвит, за да имаме всички необходими възможности, а, за да работим. Начало положението беше доста сложно и правно погледнато имаше фокус върху това изчисленията да са точни, което доведи до факта, че не следя, следвахме процедурата в достатъчна степен. И за това съдът реши, че трябва да се вземе ново решение за тези банки. Полките, които сме извлекли, нужни са ресурси, за да може всичко да върви така, както трябва. Що се отнася до Банко Популар и дали да се компенсират вложителите? Знаете, направена е оценка, има така нареченото право да бъдеш изслушан в съда което доведе до изключително много коментари. Те трябва да бъдат прегледани от единния съвет, както и от външни оценители, които са независими. Това е един процес, който е много важен и който отне много време. Вече сме към края на този процес. Преди края на годината имаше съобщения за това. Може да се вземе решение процеса на правото да бъдеш изслушан и това колко много хора се изказаха, ни кара наистина и много сериозно да подходим към тези изказвания и мнения. Правим всичко възможно, всичко много бавно и много надлежно. Искаме да обърнем внимание на всички изразени становища. Надявам се процесът да е достатъчно пълен и изчерпателен, за да се вземе правилното решение. Благодаря. Okay, thank you. Thank you very much. И аз ви благодаря. Сега можете две минути заключителни думи да направите. Thank you again for the invitation and this here. Благодаря ви за тази покана. За мен беше чест да бъда днес в Европейския парламент. Надявам се, че съм отговорил на важните въпроси, които ми зададахте, особено що се отнася до решенията екс-анте преструктурирането на банките е в интерес на гражданите. Това е един процес, който трябва да насърчава тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни. И аз лично искам да допринасям за тази важна работа. Готов съм да поема и повече отговорности като заместник председател на Единия съвет и като такъв ще поема пълна отговорност за задачите в моя мандат. Ще направя всичко възможно, за да допринасям, за да има прозрачен механизъм, който е също и основен стълб на Банковия съюз. И аз ви благодаря. Закривам заседанието. Утре продължаваме в 9. С съвместно заседание на нашата комисия и ЕНВИ.